I'm dealing with the working machine from here, Okay. the cable was okay. short. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Скъпи колеги, нека да започваме. Предлагам ви да започнем с едно пробно гласуване. А, имаме доста предложения за гласуване, пет, така че бъдете готови, започваме. Пробно гласуване. Моля всички да гласуват пробно. Моля, гласувайте. Въпросът е готови ли сте за вакансия? Гласуваха ли всички? Не са ли гласували още всички? Прекратете гласуването. Голя голямото мнозинство от вас е готово за вакансия. Благодаря ви много. Пристъпваме към гласуването. Скъпи приятели, моля ви, запазете тишина. Гласуването е важно. Е, докладчика е София Сакорафа относно участие на Съюза в партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион. Прима. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Предложението е прието. Благодаря, госпожо Сакурафа. Второто досие. временно споразумение но основата на 68F мерки за гарантиране сигурността на доставките на газ. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прието е предложението. Благодаря на докладчицата всяка. Преговорите бяха трудни, но успяхме да постигнем много. Следващия доклад Доклад на госпожа Кавасон Руис Относно оценка на изпълнението на програма Хоризонт 2020 с оглед на междинната оценка и предложението на девета рамкова програма. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против. Още веднъж, още веднъж, нека да проверим. Вдигайте хубаво ръка. Изменение 34. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се. Приема се. 45 за. Против въздържали се, отхвърли се 46 за. Против, въздържали се. Нека да проверим 46. Отхвърля се. Хвърля се. Компромис 7. За. Против въздържали се. Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 9 за, против, въздържали се, при, приема се 7 е, за, против, въз... 75 за, против, въздържали се, нека да проверим. 75. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 982. На три части. На три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Нека да проверим втората част. Прекратете гласуването. Приема се. Трета част. За. Против въздържали се, приема се. Едно три, четири, за, против, въздържали се, приема се. Едно 3 2 за, против, въздържали се, приема се. Два пъти ли гласуват? Поздравление! Много добре се държите. И двамата. Благодаря ви много. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 15А. За. Против. Нека да проверим. Мисля, че е същото мнозинство, но нека да проверим. Прекратете гласуването. Приема се. 155 отхвърля се 68 за. Против. Нека да проверим. 68. Не беше ясно, защото не вдигате добра ръка. Прекратете гласуването 68. Приема се. 154 за. Против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 против, въздържали се, приема се 257 за, против, въздържали се, приема се 258 за, против. Нека да проверим. 258. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 26 за. Против въздържали се, приема се 974, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Нека да проверим. Да проверим втората част. Проверяваме втората част. Прекратете гласуването. Отхвърля се трета част за. Против. Въздържали се, приема се. 276 първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, отхвърля се, втората част се отхвърля, 284 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 е, б за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 С за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 26 Д за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 291 за. Против. Да проверим. 291, моля. Прекратете гласуване. Приема се. 292 за. Против. Въздържали се. Приема се. 293 за. Против. 293 се отхвърля. 294 против. Въздържали се. Отхвърля се 295 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 295. Проверяваме 295. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 28 за. Против. Приема се. 309 за. Против. Въздържали се. Приема се. 307 за. Против въздържали се. Приема се. 308 за. Против въздържали се. Приема се. 310 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 311 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 312 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 345 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 347 за. Против. Нека да проверим. 347. Проверяваме 347. Отхвърля се. 348 за. Против. Нека да проверим. 348. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 349 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 350 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 32 за против, въздържали се, приема се. Компро... Е, изменение 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Отхвърля се. Едно. За. Против. Да проверим. Не си вдигате ръцете, е трудно да се види. Едно. Прекратете гласуването. Приема се. Две. За. Против въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по именно. По процедурен въпрос. Да, От зелените, ние зелените смятаме, че доклада е добър. Искаме да благодарим на докладчика и докладчиците в сянка. За съжаление, ние не можем да подкрепим този доклад, защото сме критично настроени за публичния фонд за изследователска дейност. Аз смятах, че имате някаква техническа а, а, бележка. Подобни изказвания са против правила. правилата. Гласуваме сега за цялата резолюция. Електронно, извинете, е- електронно. Прекратете гласуването. Поздравления за госпожа Кабасон Руис. Now we go to the next. 52. Is 52. The, the result was 50. 50 was in favor. 50 за, двама против, петима въздържали се. Вие сте го видяли на вашето дисплей. Трябва ли всеки път да го казвам? Не. Добре. Разбрах, че госпожа Матиеш иска да ни каже нещо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди да пристъпим към гласуването е, по Лулусев, искам да благодаря на докладчицата Сянка. Беше трудно, преговорите бяха трудни, но мисля, че успяхме да намерим добри е, компромиси. Е, искам думата, защото имам един член, който е от компетентността на това на, на, на тази комисия. Не успяхме да постигнем компромис, защото имахме несъвместими позиции. От една страна бяха Обединената левица и Зелените, от друга страна социалисти, либералите, демократите и а, ЕНП и ФДД и така нататък. За това имаме два альтернативни компромиса. Няма проблем. Това е демокрацията. По време на срещата на докладчиците всяко обаче ние решихме да не обсъждаме анексите, не защото не искахме, защото така се споразумяхме. Альтернативният компромис 65Б а, е, е внесен от социалистите и демократите е, и либералите и те са включили анексите. аз им казах, че няма проблем да гласуваме, но имайте предвид, че ние не гласуваме истински альтернативни компромиси, гласуваме компромисите постигнати от групите дебатите върху това, което обсъждахме, след което компромис 6 за а, е включващ и компромисите, нещо, което беше направено след като приключиха обсъжданията. Ако гласуваме за 6, бе гласуваме и за анексите. Това е демокрацията. Хората просто трябва да, да знаят, че не гласуваме альтернативни компромиси, различни неща. Very much. Uh, first of all, thank you for your very moderate... Благодаря, благодаря за това, че посланието ви беше умерено. Доколкото разбрах, не сте особено доволна като докладчик от това, което се е случило, но става дума за решение на докладчиците. Права сте, втория компромис покрива много повече неща, отколкото първия. Това е възможно по силата на нашия правилник. Ние не нарушаваме правилника. Разбирам, че като докладчик вие не сте доволна, но това е решение взето своевременно, преди да изтече крайния срок и то е взето от докладчиците. Благодаря за това, че подхождате умерено. Ще караме сега напред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 въздържали се, отхвърля се. Колеги, когато има две изменения по един и същи въпрос, ще ги гласуваме а, едно след друго. Ще гласуваме едно след друго всички отделни изменения по една и съща тема. Няма да е лесно. Пакета е сложен. Компромис 6А. За. Против. Въздържали се. Трябва да започнем с проверките и с поименното гласуване. Електронно гласуване по 6А. Край на гласуването. Отхвърля се. Електронно гласуване по компромисно изменение 6Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на 167. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 49. Край на гласуването. Отхвърля се. 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против въздържали се, отхвърля се. 52 за, против. Приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се. Приема се. 55 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 55-то. Петдесет край на гласуването. Приема се 57 за, против, въздържали се, проверка по 57. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Проверка по 60. Край на гласуването. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за. Против Нека да направим проверка. 64. Край на гласуването. Приема се. 65. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66. За. Против. Проверка по 66. Край на гласуването. Приема се. 4 за, против. Не вдигате ръце. Изменение 4. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Моля да вдигате ръце. 67. За, против, въздържали се. Приема се. 68. За, против, Проверка. 68. Край на гласуването. Приема се 69 за, против, въздържали се. Проверка още веднъж. 69. 69 естествено. Край на гласуването. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Може би първо трябва да гласуваме, след това ще ви дам думата. Госпожа Матияш говори без микрофон. По процедурен въпрос ли? Искам да кажа, че ще гласувам против становището. Компромис 6б беше прият. Това означава, че Парижкото споразумение не се зачита, няма референтен период и започваме от нулата. Съответно, не всички страни ще бъдат поставени при равни условия спрямо Парижкото споразумение. Естествено, бихме искали предложението на комисията да остане валидно. Същото въжи и за Парижкото споразумение. споразумение. Искаме и то да остане валидно. Не знам какво смята парламента за това споразумение, но се налага аз да гласувам срещу своето собствено становище. Колеги, гласуването приключи. 44 гласа за, 13 против, 1 въздържал се. Благодаря, госпожо докладчик, благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря ви за проведените разговори, тъй като те бяха доста сложни. Сега отиваме на становището на госпожа Лопес Бермехо, посветено на защитата срещу внос, подлежащ на дъмпинг, внос от страни, които не са членове на Европейския съюз. Колеги, положението тук е същото ще има две компромисни изменения по един и същ въпрос. Ще ги гласуваме едно след друго. И ще правим проверка, електронна проверка. Защото е възможно резултата да не стане ясен от гласуването за вдигане на ръце. И така, защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС. Компромис на изменение 8. За. Против. Нека да направим проверка. Ще гласуваме електронно от самото начало. Компромис на изменение 8. Край на гласуването. Отхорля се. Компромис на изменение 9. Електронно гласуване. 9. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 10. Електронно гласуване. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 11. Електронно гласуване. Гласуването приключи. Приема се. Изменения 58 и 59 гласуваме ги заедно. Те са идентични за, против, въздържали се, приемат се. 60 за, против. Нека да направим проверка. 60-то изменение. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение. Председателя се извинява. Компромисно изменение 10 не се приема, казва председателя, и компромисно изменение 12 отпада. Компромисно изменение 13 електронно гласуване по компромисно изменение 13. Гласуването приключи. Приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по компромисно изменение 15. Гласуването приключи. Приема се. Втората част на изменение 75. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 16. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 17. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Проверяваме изменение 6. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 18. За. Против. Нека да направим проверка. Проверяваме изменение 18. Компромисно изменение 18. Край на гласуването. Отхвърля се. 84 за 84. За, против, въздържали се, отхвърля се. 86. За, против, въздържали се, отхвърля се. 87. За, 86. Проверка искате, добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 87 за, против, проверка по 87. Край на гласуването. Отхвърля се. 89. За, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 8. За. Против.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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисни изменение 19 за, против, нека да направим проверка. Компромисно изменение 19. Край на гласуването. Отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Поне аз така смятам. Социалистите въобще не гласуваха. Нека да направим проверка по 94. Те са идентични, значи гласуваме 94 и 95. Електронна проверка. Още веднъж. Проверяваме двете изменения 94 и 95. Край на гласуването. Отхвърлят се. Моля да вдигате ръце. Не мога да виждам резултата. 96 за. 96 Well, uh, could you could you change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 Какво ми казвате сега? Изменение 16 гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо. За, против. Нека да направим проверка. Първо компромисно изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо за. Против. Нека да направим проверка. Първо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18 за. Против. Нека да направим проверка. Не е съвсем ясно. Проверяваме 18-то. Край на гласуването 33 гласа против, 22 за. Отхвърля се. 17-то е оттеглено. Компромисно изменение 2 за. Против. Проверка. Компромисно изменение 2. Край на гласуването. Приема с голямо мнозинство. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5. За. Против. Електронна проверка. Проверка по пети компромис. Край на гласуването. Отхвърля се. Електронно гласуваме компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Гласуваме по компромисно изменение 6. Край на гласуването. Приема се. 37 за. Против въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, проверка. 39. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 и 14 заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се 15. Петнайсто отпада, тъй като 13 и 14 са приети. И сега окончателното гласуване, поименно гласуване. Roll call vote. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 30 гласа за, 21 против, 5 въздържали се. Благодаря, колеги. Гласуването не беше леко. Видяхте, че нещата са много сложни. По процедурен въпрос. Дайте ми минутка, приятели. Госпожа докладчика иска думата след гласуването. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Само няколко минути да ви отнема, за да кажа, че се опитахме да разработим една альтернатива, която да защити европейската индустрия, но за съжаление не успяхме да я защитим с това становище. За съжаление, трябваше да гласувам срещу собственото си становище, защото по този начин не защитаваме заетостта. Благодаря. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let me... Скъпи приятели, дами и господа, нека приветстваме нашият гост, който за щастие често ни посещава в заседанията на нашата комисия, господин заместник, председател на Европейската комисия, господин Андрус Ансип отговаря за единия цифров пазар. Следващата част на нашия структуриран диалог предстои сега. Продължаваме с този диалог между Европейския парламент и комисията. Заместник председателят Ансип бе поканен за да ни уведоми за осъществяването на неговата част от програмата, работната програма на комисията с 2017 и предстоящото за 2018. И така, седем заместник-председатели на комисията имаме и на заместник-председателя Ансип се падат повече от една седма от работната програма. Може би не точно за реалната економика става въпрос, но много силно влияе цифровия пазар на реалната економика. Много се вълнуваме как вървят нещата. Цифровия пазар и уважаеми заместник-председател от гледна точка на нашата комисия. Нещо като един цифров съюз, би било още по-широк и задълбочен проект за всички нас. Но днес ще говорим за цифровия, единия цифров пазар и за бъдещето му. И ако може да ви задам е един е, такъв въпрос, можете ли да започнете сега с едно е, първоначално изявление. Благодаря, но въпросът ми, контравъпросът ми е колко минути? Както обикновено, 10 минути в началото и накрая ще няма да имате ограничения. Заместник председателя, да, защото няма да има никой в залата. Аз със сигурност съм тук до самия край. Благодаря много господин председател. И уважаеми членове на комисията ИТРЕ в Европейския парламент, както знаете, преди две години започнахме с стратегията на единия цифров пазар и този май месец беше междинния преглед на стратегията. Като цяло имахме 35 предложения, включително 21 законодателни предложения и бих искал да кажа, че благодарение на вашата комисия процесът върви. Това е обичайен процес. Постигаме консенсус по някой от въпросите 700 МГц. Много важен въпрос 5G в Европейския съюз 5G никога няма да стане реалност 5 гигабайтовия интернет в Европейския съюз, ако не бяхме постигнали споразумение по 700 МГц, но смятам, че това е много важна тема, важно досие, по което успяхме да постигнем консенсус. Преносимостта на цифровото съдържание – също много важен въпрос за хората да могат да получат това позволение и възможност да достъпват цифрово съдържание и когато пътуват в други държави. Знаем, че 20% от европейците поне 10 дни в годината прекарват в други държави и искат да имат достъп до своя съвсем законосъобразно закупен, законосъобразно закупено съдържание. А сега до сега не можеха, а сега беше направено това решение, беше взето това решение, беше гласувано в парламента. Много добра подкрепа получихме и хората могат да се радват на собственото си съдържание. Роминг. Още веднъж, Мия Петра, искам да и благодаря за е, това важно досие. Толкова дълго очаквано. Всички чакаха най-накрая да отпаднат тези роуминг такси в Европейския съюз през последните 20 години вече. Но сега вече се случва в повечето случаи. Официално 15 юни е крайният ден на роуминг наценките за роуминг в Европейския съюз, но както знаем вече, много по-голяма част от а, телекомуникационните оператори вече а, предоставят такива услуги, услуги, така че да няма допълнителни такси и наценки. Не е окончателно, разбира се, всичко в а, абсолютно всички държави, така че трябва да проследим какво се случва в държавите, в които операторите искат да увеличат цените, като обвиняват, да речем, нашето решение да се прекратят а, роуминг а, цените. Няма реално основание да са по-високи. Знаем също и си спомняме, че се съгласихме, че трябва да има принцип на справедливото използване в политиката и нашите регулатори трябва да са изключително бдителни във всички тези случаи, където телекомуникационните оператори искат да увеличат цените. Също така, вчера договор от Маракеш постигнахме съгласие по него. Става въпрос за незрящите Жалко беше, че е, в Европейския съюз не бяхме ратифицирали този договор е, вече 3 години. Имахме някои вътрешно ведомствени дебати, кой а, е, отговаря, кой има право да подпише, но важното е, че най-накрая постигнахме консенсус и това ще е от полза за толкова много незрящи. Още една добра новина. Една много интересна инициатива за спектъра и 5 гигабай, гигабайтовия интернет, интернета на нещата, но особено спектъра. Спектъра е много важен въпрос, защото всички е, могат да схванат, че е необходимо задълбочено сътрудничество в областта на е, спектъра. Но в е, много от случаите знаем, че има държави членки, които казват, нека да не засягаме тези въпроси. Тук става въпрос за национални е, правомощия, независи от Европейския съюз. Премиери, президенти, има които подкрепят нашето предложение, но ниво министри има някои различни гледища. Председателят, просто ви броя времето. Допълнителни 5 минути ви даваме. Говорим за а, спектъра, задълбочено сътрудничество в тази област и оттам в времето, периодите, за които въжат всичките тези търгове за разпределяне на а, различните частоти и да речем селски райони с високоскоростен интернет и така нататък. 25 години не са достатъчно. Няма да са достатъчни и ние го предлагаме като минимум. Също така въпросите свързани с покритието когато става въпрос за свързаните автомобили, автомобили без шофьори. Ако има области, които не са покрити с 5G, 5 гигабайтов интернет, какво става там? Също няколко нови области на концентрация имаме. Економиката на данните, запознати, запознати сте с тези въпроси. Искаме да има а, свободен обмен на данни в Европейския съюз, но в същото време да има, речем, достъп до данни за данъците, когато тези данни се съхраняват в друга държава членка. Също платформите, те са много важни в взаимоотношенията между бизнес то бизнес или предприятие с предприятие. Там има много недоволни, защото те казват, че няма как да преговарят с доставчиците на услуги по големите платформи, дори и рискуват да бъдат изключени и не могат да защитят своята позиция, така че трябва да се справим с тези практики за справедлива търговия и да въведем нужните механизми за разрешаване на спорове. Това е по отношение на платформите. Трябва също така да внесем повече яснота в принципа на предупреждение и сваляне. Всички се преценяват днес за речта на омразата, за фалшивите новини и виждаме как държавите членки искат а, да въведат свои собствени а, начини за действие за справяне с а, речта на омраза, но ми се трува, че един хармонизиран подход за Европейския съюз ще бъде нужен. Искаме да защитим свободата на изразяването, свободата на а, речта, но трябва да има повече яснота а, и да е по-познат принципа на предупреждение и действие. Какво означава предупреждение? Трябва ли просто да кажем ня- някаква, някакво отбелязване да има в някоя а, котика или пък ако някой качи, да речем, съдържание на определена платформа и някой друг свали това а, съдържание, как, как ще защитя собствения си а, интерес да се качи отново съдържанието. Така че по-честнота за принципа на предупреждение и действия. И също така киберсигурността. Мисля, че часове можем да прекараме, да обсъждаме а, киберсигурността. Трябва много повече да обърнем внимание на киберсигурността в Европейския съюз. А, сега, по време на междинния преглед. Решихме да а, включим повече а, работа за стратегията до 2013, но а, до тогава ботнетове на основата на свързани устройства е нещо, което всъщност не беше познато преди няколко години, а това е вече една цяла индустрия в момента. Съединените щати успяха да създадат ботнет, това е отново интернет на нещата, на основата на свързани устройства и така успяха да свалят тези съдържанието на тези а, глобални международни доставчици на услуги, което а, беше вредно. Така че ми се струва много необходимо да имаме своите собствени оперативни възможности на ниво Европейски съюз, тъй като на основата на това, което се а, случва, на основата на последните атаки, на които бяхме жертви всички, всички ще се обърнат към Европейския съюз. Но в момента става въпрос за 30 на работници, как може да има решение, ако има 28 различни подхода или 27. И така, следващата многогодишна финансова рамка, включва и киберсигурността, защото в, Европ... в Съединените щати само тази година ще използват парите на, за... на... на купаците и на федерално и на ниво щати 19 милиарда долара за киберсигурност. Ние започнахме с едно публично-частно партньорство за киберсигурността и ще включим 400 милиона от страна на парите на дълнокопаците в Европа, но се надяваме, че ще получим още 1,8 милиарда Много повече внимание трябва да обърнем на киберсигурността. Благодаря много. Изтече ми времето. Готов съм да чуя вашите въпроси. Даже много кратко се изказах. Е почти 13 минути. Добре е за начало. Нека да добавя, че вчера в 10 часа вечерта приключихме с триалога си за а, безжичния интернет в Европейския съюз. Някои от вашите представители бяха там. А, много, отново много добър резултат за гражданите, много важен сигнал, като Roam Like at Home или пътувайте без роуминг. Много подобна е ситуацията, която предлагаме интернет и високо качествен, високо скоростен интернет навсякъде в Европейския съюз. Безплатен достъп. Това е важното за нашата позиция. Много ви благодаря за предложението на Европейската комисия. Много силено работим и съветът в крайна сметка се съгласи. Чудесен резултат. Айде сега да преминем към дискусия госпожа Делка Стиловера от името на ЕНП. Благодаря много, господин председател, за това, че още веднъж сте при нас. В този последен участък от пътя Виждаме, че резултатите са много. И като че ли не сме започнали пред 4 години, а по-отдавно. В миналото преди имаше 21 законодателни акта, множество инициативи, така че резултата е впечатляващ. Целта наистина е да имаме един цифров пазар, защото той наистина ще тласне напред цифровата трансформация, наша, от която има нужда нашата економика и нашето общество. И наистина е впечатляващо. Много досиета бяха завършени, по други се напредва за авторските права и така нататък. И сега, за последния етап са ни необходими два основни аспекта, които да ни позволят да затворим кръга – на цикъла, в който се намирахме. Първо Европейската стратегия за киберсигурност, която споменахте, много важен въпрос. И последната стратегия от 2013 За последните 4 години свет много се промени и свободното движение на данни в Европейския съюз. Тези два неща са задължително необходими за европейската промишленост. Има редица неща, които а, показват, а, че подходящо законодателство а, по отношение на свободното движение данни и така нататък ще направят европейската индустрия много по- а, конкурентоспособна в съветовен мащаб. Възможността да бъде лидер на глобално равнище съществува А, наистина парадигмата се е променила по отношение на това откъде идват данните, е, лични данни, данни от економиката и така нататък. Но данните, които се предвижват от е, машина към машина, могат да предизвикат революция, така че европейската промишленост има уникалната възможност да бъде наистина лидер в Европейската общност, която обменя, в Световната общност, която обменя данни. Така че това законодателно предложение за свободното движение на данни е много важно и го очакваме с голямо нетърпение. Благодаря ви. Вие, Пилар, споменахте една, един ужасяващ факт. Предвижваме се към края на мандата. Не трябва да забравяме, че след две години ни предстоят избори и трябва да завършим това, което сме започнали във връзка с единния цифров пазар в рамките на следващите две години. Госпожа Конфуанатри от името на социалистите и демократи. Благодаря ви. Много високо ценя, че нашия комисар работи по тези е, въпроси. Смятам, че нашето сътрудничество ще бъде много успешно. Мисля, че основният фокус е върху а, Единият цифров пазар, т.е. ние работим за цифровата економика, цифровото общество. Мисля, че трябва да сменим името, защото вече не става дума само за един цифров пазар. Европейския съюз не успя да направи прехода към нещо ново на основата на цифровизацията по начина по който го правят Америка и Азия, може би не нещо го направи и Африка. Аз мисля, че ние не отговаряме на потребностите на нашата економика. В момента, в който сме модернизирали инфраструктурата и актуализираме уменията, трябва да, не внасяме иновации на пазар. Мисля, че малко по-голям акцент трябва да сложим върху иновациите и е, технологиите. Това не е в ресора на заместник председателя Ансип, но а, иновациите, създаването на нови неща за економиката е нещото, от което се нуждаем. Не можем да приемем а, цифровото разделение на обществото. Не можем да допуснем някои държави твърде много да изостават, а други да върват много напред. Трябва да направим така, че всеки един навсякъде да разполага с модерна, а не с трябва инфраструктура. Винаги а, трябва да, когато се опитваме да постигнем нещо, да се опитваме да го направим с най-добрата възможна технология. Господин комисар, госпожа Пилар де Кастио спомена сигурността не бива да забравяме този въпрос. Той е доста труден, а, обаче доста средства се изискват за решаването на въпроса. Ние ще работим заедно с държавите членки. Много европейски държави си сътрудничат по отношение на киберсигурността не в рамките на Европейския съюз. Е, страните членки имат волята да работят в тази посока. Няма нужда Европейския съюз да ги е, кара. Още един въпрос имам във връзка с собствеността на данните. знам, че не е лесно. това е много любопитен въпрос а, за, за това, кой ще бъде собственик на данните. И накрая роуминга. Колегите ще потвърдят, че се предвиждат и изключения сред операторите, защото не всеки оператор ще може да предостави безплатен роуминг. Заради цената но във всеки случай хората ще плащат 85% по-низки цени, отколкото плащат сега. Ако средната цена в момента е 50 евро, тя ще се намали на 7,7. Тоест ние намалихме цената благодарение на Европейския съюз. От 50 на 7,7 това е едно намаление с 85%. Даже и да не е безплатно, пак е добре. Благодаря. Е, вие споменахте някои много важни е, неща. Ще организираме заедно с Комисията по култура е, изслушване с кандидат комисаря за цифровия пазар и цифрото общество най-вероятно ще бъде на 20 юни. Все още датата не е сигурна, но все пак очаква се да бъде на 20 юни вечерта. Абсолютно необходимо е да присъствате заедно с колегите от Комисията по култура и трябва да политическите групи да подготвят въпроси. А, Координаторите подготвиха въпроси, три въпроса от Комисията по култура и останалите трябва да подготвим ни общо 25. Господин Краснодепски, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да задам един съвсем конкретен въпрос на комисаря във връзка с досието за авторските права. Всички сме съгласни по принципните положения, но се изненадах от това колко е трудно да се постигне разравновесие между различните цели, които се преследват с един цифров пазар. Всички знаете какви са спорните а, въпроси. That, uh... Такива са, например, въпросите свързани с родните права Един от въпросите е за извличане на данни за активни и пасивни въпроси, платформи. Знам, че във въпроса за това какво е активна, какво е пасивна платформа е много труден. Комисията обаче и вие лично работите ли върху по-прецизна дефиниция за тези случаи? Това е само един от само един пример. Защото нашата правна служба и юристите не, не могат да намерят е, решение относно дефиницията. Пасивни и активни платформи. Какво мислите? Какво да очакваме от комисията? Да очакваме ли по-конкретна, по-прецизна дефиниция? Благодаря. Благодаря, колеги, за бележката, господин Кохличък от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да задам няколко въпроса. Първо, за данните и програмите. Как да се защитят програмите и данните, защото знаете, че в математиката може да програмирате, може да подготвите някои неща, някои от тях в екселски таблици, други подготвяте самостоятелно. Така че аз продължавам въпроса на моя колега. имаме е, прости програми, които не се нуждаят от специална защита и някои по-сложни, които използват е, куки, списквитки. Втори въпрос. Различните държави, без значение, кои е Германия, Чехия, Австрия, когато пътувате през тези държави, по магистралата, или с влака на много места сигналът е слаб. Без значение в, коя държава пътувате. Ние обсъждаме това, че е необходимо всяка държава е, е необходимо навсякъде да е, осигури високоскоростен интернет даже и в регионите, които не са гъсто населени. Но по основните транспортни оси, даже и в центровете на европейските столици, се случва понякога сигнала да е пренебрежил малки или изцяло да липсва. Как ще гарантирате, че този въпрос ще се реши, че ще има покритие на всякъде? Благодаря ви, колега. Господин Бланко Лопес. Благодаря ви много. Много често се говори за защита на интелектуалната собственост каква, а, как изглежда въпроса с приложението на съществуващата правна рамка? Имахме доклад заедно с ИМКО за онлайн платформи. Наскоро приехме този доклад. Сега става дума за е, връзките между платформите, което би могло да доведе до създаването на нови разпоредби а, е, и да се уреди, например, а, е, отговорността на посредниците. Кога ще публикувате наръчника? Ще ни кажете ли и няколко думи за проектите за широколентов а, интернет, които трябва да бъдат реализирани между 2017 и 2021. Тези проекти са много важни а, за на моя регион Галиция, който страда от обезлюдяване. Госпожа Вирконен. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на комисара Ансип, защото мисля, че комисията през последните години беше много активна по отношение на цифровия дневен ред. Комисията изготви много предложения през последните месеци и години. Сега са наред парламента и съвета да вземат решение и страните членки да започнат да изпълняват приетото. Знаете, че а, един от ключовете към бъдещия ни успех е да бъдем сериозен играч в цифровия свят. Как оценявате състоянието на нещата в Европа? Ако погледнете е, света като цяло Съединените щати, и Азия, какво ще кажете? Европейския съюз достатъчно конкурентен ли е, достатъчно бърз ли е или все още сме твърде бавни, твърде бюрократични, с твърде много администрация, което ни пречи да бъдем достатъчно бързи за цифрови е свят. Бихте ли назовали трите най-важни области, в които трябва да бъдем по-активни в Европа, за да играем важна роля в света? Благодаря ви, господин Корумбашев. Благодаря, господин Бузък. Аз ви обещавам, че ще присъствам на изслушването на 20 юни, тъй като кандидата за комисар е от, нашата, от моята страна. Имам една връзка, имам един въпрос във връзка с така нареченото e-privacy, регламента за e-privacy. който ще влезе в сила 25 май 2018. Предложението на комисията за и права си ще влезе в сила на същия ден. И, и въпросът ми е защо? Защо на, същия, на същата дата? Ако отложим без да а, отиваме е, извън мандата на парламента и комисията. Знаете обаче колко много спорни въпроси са свързани с e си. моите колеги вече повдигнаха въпросите за куки, за браузерите, за гейткиперите. наистина Имаме много въпроси, които трябва да се обсъдят. Слава Богу, нашия докладчик има много голям опит, госпожа Лорестин. Но е хубаво да обсъдим дали не може малко да отложим не с много, а с 6 месеца примерно и да дадем време на фирмите да се подготвят да, за да могат да отговорят на изискванията на новия регламент, например, да имат нов софтуер. Защото ако трябва да, да подготвите нови браузъри, не може да го направите за три 3 месеца. Така че а, аз по-скоро смятам, че ще бъде в полза на качественото приложение на регламента да се даде а, повече време. Може би трябва да се, да се запита от колко време имат нужда за изпълнението. Благодаря. Uh, Благодаря. Нека и аз да добавя един въпрос с общ характер, господин заместник председател. Казва се, че 70, даже 80% от иновациите в нашите економики се основават на цифровия сектор. Здравеопазването, например. Поставянето на диагнози, хирургията, можем да кажем, че благодарение на вградените цифрови системи всичко става по-добро, даже отлично, много по-точно. Същото въжи и за вътрешния пазар на електроенергия. Ако вземем предвид интелигентните електромери или интелигентните мрежи, те се основават на цифровизацията. Мисля, че най-добрият стимул за иновациите са новопоявяващите се компании. Какво да направим, за да осигурим нормално финансиране? Как да осигурим инвестиции за новопоявяващите се компании, тъй като много от тях искат да пробият на американските пазари, но не и на европейските. Имаме интересни пазари в Берлин, в Лондон, в Милано, в Барселона. Като цяло, новоплавяващите се компании искат да присъстват на американските пазари. Независимо от това колко са интересни нашите пазари, те искат да привлекат инвестиции от САЩ. Знам, че не е лесно да се отговори на този въпрос, но имате ли някакви нови подходи за бъдещето. Мисля, че имаме нужда от нещо подобно, ако се стремим към напредък в рамките на цифровия Европейски съюз. Трябва да, да подкрепяме новопоявяващите се компании. Това е моя въпрос. Не виждам други въпроси, за това, уважаеми господин заместник председател, давам ви думата за отговори. Благодаря за всички ваши бележки, въпроси и предложения. Ще започна с по-общите въпроси. Радвам се, че е номиниран нов комисар, номиниран е от България. Трудно е да се работи по всички тези досиета. Имам нужда от помощ. Това го казвам открито. Надявам се, че Мария Габриел ще издържи теста на изслушването. Аз вече се срещнах с нея и мисля, че тя ще бъде много добър комисар по цифровите въпроси. Искам да благодаря на Пилар Дел Кастио Вера за всичко, което направи. Вие много направихте за цифровия единен пазар, за пазара на далеко съобщенията в Европа. Благодарение на вас роуминга ще изчезне. За много хора той вече не съществува. Всъщност на 15 юни всички ще забравим какво е това роуминг. Много от вас споменаха, че не всички доставчици на далеко съобщителни услуги могат да осигурят неограничено ползване на данни и разговори, електронни съобщения в чужбина, така както се прави в къщи. Там, където имаме трудности, вече водим разговори. Знаем, че в Скандинавия цените са доста достъпни, пакетите са изключително щедри. И съответно ще трябва да има известни ограничения спрямо принципа използвай далеко съобщителни услуги в чужбина, както го правиш в къщи. Но това не трябва да се използва за извинение – за отказа от действие. Вие споменахте, госпожо Делкастилю, и киберсигурността. За мен киберсигурността е изключително важна. И аз вече говорих по този въпрос в началото на своето изказване. Опитваме се да създадем глобални стандарти за киберсигурността, що се отнася до интернета на предметите. Така наречените спот мрежи в САЩ Например, се отделя много голямо внимание на киберсигурността и на интернет на нещата. Знам добре, че днес, ако някой произвежда лампи или други предмети, които са ефтини, и ако тези предмети са свързани с интернет, по никакъв начин не се обръща внимание на киберсигурността. Често има настройки по подразбиране, свързани с сигурността, но хората не им обръщат внимание. Когато някой си купува мобилен телефон или таблет, често променя настройките за сигурността. Фабрично заложените настройки. Не го правят всички, но повечето от нас го правят – когато обаче някой си купува прахосмокачка, никой а, или много малко хора а, полагат усилия да променят настройките за сигурност. И има проблеми с свързаните устройства и с така наречените бот мрежи. Опитваме се да създадем стандарти, свързани с интернета на предметите, тук обаче трябва да се говори за киберхигиената. Всеки знае, че преди хранене трябва да си мием ръцете. Хората не се замислят защо го правят. Повечето от нас го правят. Когато говорим за свързаните устройства обаче, хигиената май не е на особена почет. Uh, Интернет на нещата а, не е лукс. Когато си купувате хладилник или ютия, може да ги програмирате по специален начин. Например, ако искате да си изтодите бирата, не е задължително това да става веднага. Може да програмирате хвилника да охлади бирата на по-късен етап. Ако успеем да определим а, кога точно има проблем с сигурността, пиковете на, на проблемите с сигурността, а, е, както и пиковете по отношение на, на свързаността в интернет, а, е, можем да спестим 100 е, милиарда ако успеем да направим всичко това, ще спестим 100 милиарда. Много обаче трябва да се говори наистина за киберхигиената. По отношение на стратегията за киберсигурността, трябва да говорим и за новия мандат за ЕНИСА. По настоящен мандата на ЕНИСА е временен – така че трябва да се предвиди нов мандат. Центрове на върхови постижения за киберсигурността са много важни. Трябва да има такива в цяла Европа. Трябва да можем да се конкурираме с продуктите в сферата на киберсигурността, които предлага САЩ Днес не се справяме особено добре. Налага се да инвестираме много повече в киберсигурността. Що се отнася до оперативните способности, вече го казах, знаем, че някои големи държави и членки нямат за цел да се създадат оперативни способности на европейско ниво, защото се справят много добре сами. Но в по-малките държави членки е на лице необходимостта да има оперативни способности. Е, оперативни способности, които да са определени на ниво Европейски съюз. Много можем да говорим – по тези въпроси. Аз лично смятам, че трябва да има оперативни способности на европейско ниво за справяне с киберзаплахите. Свободният поток, неограничения поток на данните. Позната тема. Миналия декември говорихме по темата в съвета по далеко съобщение. 20 човека се изказаха, 18 поискаха незабавни действия включително правни действия. Имаше почти пълна подкрепа, някои изказаха съмнения. Сега тези съмнения вече не съществуват. Казва се, че всички ще подкрепят принципа на неограничените потоци. Само една държава е против. Ние разширихме своя подход и се опитваме да дадем гаранции за достъп до данни, съхранявани в други държави членки. Надявам се, че държавата, която е против, ще оттегли своите възражения. Защото знаем, че тенденциите в Европейския съюз не са добри. По-настоящем има 56 различни закона в Европейския съюз в 21 държави членки, свързани с локализацията на данните. Тенденцията в световен мащаб е същата. Големите играчи могат да се справят с раздробеността. Те могат да използват 28 центрове за данни в 28 държави член. Какво да кажем обаче за малките и средните предприятия и за прохождащите компании? Те не могат да се справят при положение, че има 28 центрове в 28 държави членки. Ако продължим с тези тенденции, по отношение на локализацията на данните, посланието, което ще изпратим, ще е пределно ясно. Останете си в къщи или отидете в САЩ, където има единен пазар за 300 милиона потребители. Още веднъж искам да кажа, едва ли това е посланието, което искаме да дадем за нашите новопоявяващи се компании. За това се надявам, че през септември ще можем да представим предложението с законодателен характер за неограничените потоци данни. По-късно ще говорим и по други въпроси, като достъпа до данните, притежанието на данните, отговорността. Ако трябва да съм пределно откровен, откровен комисията не е готова да представи предложения относно собствеността на данните. Имаме нужда от повече време. Съгласен съм с всички, които казват, че този принцип е изключително важен за европейската индустрия. Вчера имаше съвет по конкурентоспособност и по време на този съвет никой не се изказа против Мнозинството от делегациите подкрепиха тази инициатива. Относно собствеността на данните, знаете, че практиките в Европейския съюз са много различни. За някои компании собствеността върху данните въобще не е от значение. Те искат да имат достъп до данни. Например, Скания са свързали повече от 230 000 камиона по целия свят. И от Скания казват, че те не искат да притежават данните. Те искат просто да имат достъп, да могат да използват данните. Сименс, например. Там подхода е същия. Те искат да използват данните, да имат достъп. Том-Том от друга страна искат да притежават данните. Не съм готов да кажа дали едното решение е добро, а другото е лошо. Необходимо обаче да има някакъв вид хармонизиран подход и трябва да работим по тези въпроси. Авторското право. Мисля, че то не засяга толкова правомощията на вашата комисия. Аз съм съгласен с онези, които казват, че е трудно да се намери пресечната точка между различните интереси. Нашето предложение има за цел да се намери точното равновесие. Съгласен съм, че винаги ще има някой, който да остане недоволен – Нашето предложение за авторското право има за цел да разшири принципа на страната на происход и да въведе задължително колективно управление на правата. Нашата цел е да отвоим обема на съдържанието, което ще е достъпно в трансграничен план за европейците. Днес административните разходи а, за изясняване на това, кой е носител на правата, са много високи. И те представляват пречка за онези, които искат да излъчват филми или друго съдържание в други държави. Те не искат да плащат тези високи административни разходи. Това създава проблеми за творците. Те няма да получат необходимото възнаграждение, ако е твърде трудно да се изясни кой е носителя на правата, поради тези трудности хората предпочитат да навлязат в сивата зона – и даже да действат незаконно, когато става дума за достъп до цифрово съдържание. Добре знаем, че 68% от гледащите филми в Съюза казват, че свалят съдържание, което е безплатно. И това е проблем за творците. Онези, които свалят съдържанието незаконно и безплатно, едва ли имат проблеми, но творците имат проблеми. Затова трябва да решим всички проблеми на прехвърлянето на цифрово съдържание в трансграничен план. И аз не говоря за безплатен достъп. На следващото място творбите, които не се предлагат с цел а, търговско разпространение. Има, например, интерес към творби, които няма да се излъчват в кина. Как да помогнем на хората, които проявяват интерес към определени книги или филми, трябва да предвидим а, изключения с образователна цел, например. Ако един преподавател иска да ако един преподавател иска да преподава в съседна страна, той трябва да знае как стои въпроса с правата. Може би в своите презентации този преподавател ще използва а, материал, който е защитен по силата на авторското право. И когато един преподавател използва нещо незаконно, ако се стигне до там, ще възникне голям скандал. Затова искаме живота на преподавателите да стане по-лек. Всъщност това не е основната причина, поради която предвидихме изключение за образователните дейности. По отношение на извличането на информация от текст и данни. Нашето предложение е много по-прогресивно и много по-либерално спрямо правилата в Великобритания, например. Правилата в Великобритания са пределно ясни и за тях се смята, че са най-либералните в Европейския съюз. Много се удивих, когато разбрах, че докладчика предлага правилата да станат още по-либерални. По този начин ще разрушим съществуващите бизнес модели, които функционират добре. Ето защо трябва да бъдем много предпазливи. Нека да не разрушаваме добре функциониращи бизнес модели в а, сферата на авторското право. Така наречената празнина по отношение на стойността много важен въпрос. Има някои платформи, които се основават на абонамента. Те имат повече от 140 абоната за месец, да речем. И тези абонати плащат на музикантите 2 милиарда евро. Има в същото време и други платформи, които функционират на основата на рекламите и тези платформи се посещават от около 1 милиард човека месечно. Те плащат на музикантите само 643 милиона евро. Значи 142 2 милиарда и 142 милиона, 600 милиона под формата на евро. Естествено, че музикантите са недоволни. Някои използват тяхното съдържание без да се осигурява необходимото възнаграждение. Търсим решение на проблема. Нека да видим какво ще стане. Какво ще стане с преговорите в парламента. Аз съм сигурен, че трябва да има възможност за гражданите законно да използват своето съдържание, независимо дали в къщи или в чужбина, но същевременно трябва да има справедливо възнаграждение за носителите на правата, за творците. Не казвам, че едната цел е по-маловажна от другата. И двете цели са еднакво важни. сродните права, тема, която се обсъжда на много форуми. Не съм на страната на онези, които искат определени решения. Откровено казано, през 60-те години, когато се осигуриха сродни права за някои издатели, а, имам предвид а, онези, които са в а, сектора на музиката, а, певците, техниците и така нататък а, е, всички те са защитени по силата на принципа за сродните права. Обаче фотографите, издателите, те не са защитени. Издателите на вестници също не са защитени. Е, в миналото тези хора се считаха за посредници неутрални посредници и тогава те не се бореха за сродните си права. Сега обаче това не е така. Същото въжи и за платформите и е време да се гарантират солените права и за тях. Времето изтича. Аз говоря бавно, доста време мина. Относно платформите, още в самото начало казахме, че комисията няма да има хоризонтален подход относно платформите. Лесно е да се убият иновациите чрез свръхрегулация. Имаме толкова много различни платформи. Ние решихме да действаме е, конкретно за всеки отделен случай. Ще се опитаме да решим проблема с разминаването в е, стойността, неравенството по отношение на възнаграждението. Ще трябва да се намесим по отношение на инициативата Notice и Action. И по отношение на економиката на сътрудничество. Е, що се отнася до липсата на сигнализацията на магистралите, не ми харесва, че има отсъствие че има отсъствие, че, че няма такава сигнализация. А по отношение на е, мрежите от четвърто поколение, имаме големи проблеми в цяла Европа. В Швеция, в Финландия, на север. Когато пътуваш от Брюксел до Страсбург по пътя често не можеш да се обадиш. Не можеш да се обадиш, защото няма достатъчно покритие. Често в Лапландия може и да нямаш асфалтиран път, но имаш интернет покритие и то достатъчно добро. Тук имаме 4 ленти асфалтирани на магистралата, но нямаме достатъчно добро покритие. Така че ще трябва да се направи нещо за спектъра. 25 минути говорите, казва председателя. Господин Ансип, ами май вече намекнах, че основният проблем е свързан с раздробеността на европейския пазар. Когато създадем един цифров пазар, ще помогнем и на новоплавяващите се компании. Ако пазарите останат точно толкова фрагментирани, колкото е по-настоящем, няма да постигнем нищо. В Америка е много по-лесно, затова отново казвам, трябва да създадем цифров единен пазар в ЕС. Искаме да помогнем на новоявяващите се компании чрез създаване на центрове, на хъбове, на мрежи за сътрудничество, естествено финансирането, инвестициите, рисковия капитал, те са много важни. Благодаря. Благодаря много, господин заместник-председател, за вашия кораж, за дискусията, в която участвахте по толкова много въпроси. Се надявам отново да имаме възможност да разговаряме с вас. Пропуснах един въпрос за електронното лично пространство и правя си и още един от другата страна пропуснах. Не можах да им отговоря. Е, вече половин час отговаряте пред нашата комисия. Е, ама вие казахте в началото, че няма да имам а, ограничение. Е, няма ограничение от страна на а, търпението на нашите членове. Добре, последно отговор за и прайва си. Защо на същия ден, като регламента за защитата на данните. И това ще зависи от преговорите в парламента, после триалога и така. Ще стигнем до окончателните данни за пълното осъществяване на защитата на електронното пространство пространство, лично пространство в електронната среда. Какви ще са точно окончателните данни и срокове. Но нашата цел беше точно да включим една и съща дата. Регламент обаче според мен е много необходим с Европейския съюз, защото днес имаме директива, но осъществяването и в 28-те държави членки е много различно. Според тази директива за неприкосновеността на личното пространство в електронната среда има някои правила, които въжат за телекомуникационните оператори, но не и за други. И така, с новия регламент казваме, че тези правила ще въжат дори когато имаме начин на комуникация, които още не съществуват, нещо от бъдещето. И накрая равните условия за доставчиците на телекомуникационни услуги и другите доставчици. Знаем, те предоставят данни, просто трябва да повишат качеството на услугите си, а не могат да продават тези данни за, да речем, реклама, както го правят операторите на телекомуникационни услуги. И тук стигаме до въпроса за преработката на тези данни. Знам, че особено издателствата много се притесняват за някои от тези правила. И също така за така наречените бисквитки, кукис. 90% от хората казват, че не искат да потвърждават непрекъснато, че са съгласни с нещо. Много а, идеи има, да има по подразбиране много строги правила за, личното, за защита на личното пространство. Комисията ще направи предложение, ще има някакъв избор за настройките, за личното пространство и там ще могат хората да променят това, което са избрали. Така че, ако има добри идеи за това как да подобрим нашето предложение, комисията е отворена за тези предложения. Много благодаря за търпението. Благодаря за това плодотворно сътрудничество, което осъществяваме вече между комисията, Европейската комисия и Европейската комисията на Европейския парламент ИТРЕ, аз искам да се извиня, казва председателят, че ви спеших накрая, но много важна беше дискусията ни и вие така добре и дълбочинно отговорихте на всички въпроси на нашите членове. Много ви благодарим, господин съместник председател. Uh, dear friends, uh, next meeting of our committee 21st 20... Уважаеми членове, 21-20 20... 21 юни. Извинете, 21 и 22 юни е следващото ни заседание. Благодаря. Hearing at 1.30, uh, sorry. Today, today. Днес обаче, в това чудесно време по обед, един и половина изслушване –